Добър ден, господин министр-председател на Испания. Благодаря, че приехте поканата на Европейския парламент, за да разговаряте с нас, европейските депутати, за позицията на Испания в Европа. Днес е ден, който е много важен от политическа гледна точка, тъй като имаме проблема с Брекзит, но за нас също така е важно да обсъдим и най-важните теми за Европейския съюз, като имиграцията, например. Европейският съюз гласува за реформа на дъблинската система. Работи се с съвета, с държавите членки, така че те да подкрепят нашето предложение и така да приключим един много дълъг дебат относно бежанците и е, тяхното положение. Също така ние обсъждаме бюджета. Европейският парламент настоява за повече инвестиции 1,1 до 1,3. Ние бихме искали да добавим средства, без да искаме повече от държавите членки, като разчитаме на собствени приходоисточници. Този дебат продължава. Освен това, имаме предложение и за инвестиции, което идва от Европейския парламент. За нас е много важно да защитаваме своята позиция на парламент – с цялото си сърце да защитаваме европейската демокрация. Ето сега е, ние отбелязваме и е, голямата годишнина на Испанската конституция. Испания е много важна държава. Аз бих искал да поздравя и господин Борел, който е бил председател на Европейския парламент и сега е министр на външните работи на Испания. Той седи ето там. Нека го поздравим. Господин министр-председател на Испания, благодаря, че сте с нас и сега ви давам думата. Eh, господин председател на Европейския парламент, господин заместник председател на Европейската комисия, господин комисар, уважаеми дами и господа европейски депутати, за мен наистина е чест да се обърна към вас, за да обясня какво е виждането на Испания в този страстен дебат за бъдещето на Европейския съюз. Казвам страстен с цялото си убеденост – 85-та е, година, когато беше подписан акта за присъединяването на Испания към Европейската економическа общност, е, се случи в миналото. Тогава бях само на 13 години и си спомня много ясно този ден, въпреки че е минало толкова много време. Спомням си емоциите, които изпитахме всички и мъже, и жени. Много се радвахме, че след толкова години на диктатура ние можем да се присъединим и да има демокрация и свобода. Така имахме гаранцията, че няма да има връщане назад, че най-сетне сме сложили точка в своята история, че най-сетне никой няма да посекне отново на демокрацията в нашата страна. От тогава мина доста време и доста поколения испанци видяха, че външните граници са вече някаква историческа отживелица. времено се създадоха връзки на солидарност и с най-отдалечени е, райони. Винаги се зачитат ценностите, е, идентичността, екологията, солидарността, феминизма. Така че ето защо и аз съм страстен европеец. Аз се гордея с това. Точно в този момент, когато някои използват антиевропеизма, а, за да участват в избори. Благодаря и на председателя Таяни за това, че ми дава възможност да участвам в дебата в парламента точно сега, когато отбелязваме скоро и 40 годишнината на първите европейски избори тъй като Европейския съюз не може да се разбере без приоритета на демократичните ценности. Уважаеми господа и госпожи депутати, трябва да спомена и с нощното гласуване в Британския парламент. Аз го уважавам, но няма как да не съжалявам а, за отхвърлянето на споразумението. Това споразумение се договаряше повече от година и половина и е възможно най-доброто. Трябва да благодарим на господин Бърние за е, извънредно добрата работа, която беше извършена – това споразумение, както казах, се договаряше година и половина. То защитава възможно най-добре интересите и на двете страни. Това е всъщност варианта, който защитава правата не само на британските граждани, но и на основните стопански дейци. Всъщност много е трудно да се постигне баланса, който го има в споразумението и който има за цел организирано напускане. Сега британското правителство трябва да приеме своето решение. Ние като държави и членки ще свършим своята работа. Комисията също, така че да имаме необходимите мерки за смекчаване на последиците, ако има липса на споразумение. Дами и господа депутати, аз винаги съм заявявал своето мнение и в Испания, и пред други медии, че Брекзит е наистина бедствие и за британския народ, и за Европейския съюз. Всички ще загубим, никой нищо няма да спечели. И най-много ще загубят най-уязвимите. Но това е суверенно решение, ние трябва да го зачитаме и именно за това е необходимо да запазим възможно най-тесни връзки с Обединеното кралство. Е, ясно е, че искаме цялост на вътрешния пазар и неделимост на четирите свободи, както и автономност на решенията на Съюза. Това са трите принципа, които винаги ще защитаваме. Сега искам да говоря за необходимостта да мобилизираме Европа, за това Европа да бъде е, отново легитимна въпреки новите предизвикателства. Има нови сили, които искат Европейския съюз да бъде разрушен. Аз съм е, водач на социал-демократичното семейство и знам за какво говоря. Мисля, че е важно да имаме една социална Европа, но социалната Европа зависи от убежденията, от това, което очакват гражданите. Ако ме попитате коя е основната идея на моето изказване, ще кажа, че всичко е много простичко. Европа трябва да защитава. Но сега, в този исторически момент, ние трябва да защитим Европа, което означава да защитим най-уязвимите. Това означава да гарантираме Европа на благоприятните възможности за нашите младежи и на тези, които са отдавна безработни. Това означава да напредваме към една социална Европа – която да укрепва нашата предприемаческа тъкан, индустриалната тъкан, същевременно защитавайки трудовите права и защитавайки хората от несигурността на пазара на труда в нашите страни. Да защитаваме Европа означава да гарантираме сигурността и отбраната на гражданите с средства, които да направят Съюза е един глобален фактор, който може да защитава своите ценности. Да защитаваме Европа е да утвърждаваме непрекъснато нашия ангажимент с поразумението от Париж в сферата на промяната на климата и също така да финализираме економически и паричен съюз. Само така ще имаме Европа, която ще отговаря на очакванията на гражданите. Европа, която е независима и отстоява своя социален модел. Европа, която финализира структурата на економически и паричен съюз. Можем да се изправим пред предизвикателствата само с гаранции. Не е момента да се колебаем. Искам да кажа на враговете на Европа, нашата убеденост ще победи авторитаризма. Колкото да е твърда риториката на някои, искаме да покажем нашата убеденост при защита на нашето общо достояние Европа. Днес виждаме истинска битка на полето на идеите. Виждаме, че има отстъпление от постигнатото. Знаем, че бъдещето никога няма да се завоюва, ако правим стъпки назад. Затова не можем да отстъпваме от защитата на европейския модел. Европа защитава, ако всички държавите, европейските институции, обществото, гражданското общество, националните парламенти, всички граждани защитаваме Европа. Към онези, които говорят за отслабването на Европа, искам да кажа, Европа не и никога няма да бъде заплаха за безкрайното многообразие в нашите държави, на нашите езици и култури. Тъкмо обратното, Европа е плурализъм – а не разделяне на различните идентичности. Това не означава, че ние ще сме по-малко испанци, защото сме европейци. Европейския съюз никога не е бил и никога няма да бъде просто географско понятие. Това е общност на ценностите и това са ценностите на Френската революция – свободата, равенството и братството. Ценностите на отворените, оптимистично настроените общества новаторските, творчески общества, защото те виждат бъдещето като благоприятна възможност, а не заплаха. Общества, които обвързват конкурентоспособността и развитието с социалния ангажимент. Този ангажимент, който ни обвиня, обединява с целите на устойчивото развитие на програм 2030, е един истински глобален социален договор на следващото десетилетие. И Европа тук е водещ фактор. Уважаеми депутати, виждаме, че има едно разочарование в обществото в контекста на глобализацията. Това подхранва риториката на крайно, крайно настроените политици и това е всъщност един парадокс. От една страна глобализацията преразпредели богатството между регионите по планетата. От друга страна, тя доведе до увеличаване на неравенството по света, включително и в нашите общества. Виждаме, че надигата глава антиевропейстите, особено предвид това явление. Обаче глобализацията не е природно бедствие, пред което сме безпомощи. Гьоте казваше, че родителите трябва да дадат на своите деца корени и криле. По същия начин Европейския съюз трябва да даде на своите граждани корени, т.е. опора, защита и също така криле, т.е. повече възможности и права, за да могат гражданите да процъфтяват и да използват благоприятните възможности на глобализацията. Виждаме, промяна на епохата. И на 26 май ще се отвори един нов политически цикъл в Европа. Приоритетите трябва да бъдат в регламентиране на глобализация, така че да се гарантира съществуването на социалния европейски модел. Трябва да укрепим основите на економически и паричен съюз и също така той да стане на своя ред основа на един политически, социален и екологичен съюз – десетилетия след своето начало, много от нашите съграждани все още продължават да страдат от последици на кризата. Тази криза обвърза идеята за Европа с идеята за бюджетни ограничения. Тези ограничения, които са били възприяти по необходимост и последиците от които са били понесени от тези, които не са били отговорни за финансовата криза. Последицата от това стана неравенството, особено между поколенията и между мъжете и жените. Защото жените страдат повече в по-голяма степен от неравенството и несигурността на трудовия пазар – и оттам виждаме и отслабването на социалната държава. Това е нещо, което раздели обществата, но също така внесе разделение и между нас, между държавите от севера и юга, между длъжниците и кредиторите. Сега е момента да се приключи с тази страница от историята и да се възвърне легитимността на Европа и трябва да върнем легитимната Европа, Европата на гражданите на правата, с социална Европа, която е основна опора на Европа. Трябва да се възстанови тази легитимност и за това Европа трябва да предложи нов социален договор. Европа трябва да стане континент на благоприятните възможности. Трябва да се засили социалната сплотеност и изближаване за да има възможност за заетост, за социална справедливост и за социалната държава. Трябва да засилим тази перспектива и това въжи и за политиката за сближаване. Това, дами и господа, е концепцията на испанското правителство, което предлага да има сигурна Европа на заетостта. Това е изключително важна концепция, ако искаме нашия съюз да бъде солидарен. Това е една идея, която ще утвърждаваме активно и която ще се впише в финализиран економически и паричен съвет. Също така е много важно да се финализира една задача, която ни възложиха европейските синдикати, съчетаването на професионалния и личния живот, а също така създаване на предвидими сигурни условия на трудовия пазар. Така че всички хора, независимо от своята възраст, пол, да имат възможност за достоен труд. Необходимо е Европейския съюз да се бори срещу несигурността на трудовия пазар. Не можем да позволим да бъде забравена идеята за това, че трябва да подпомагаме и най-уязвимите, най-бедните. Това е позицията на испанското правителство. Ние залагаме на гаранцията за младеща. Уважаеми депутати, преди няколко месеца Испания формира правителство с повече жени, отколкото когато и да било повече. Тази идея за равенството между мъжете и жените и извървя много дълъг път. Никога не бихме могли да извървим този път, ако нямахме вдъхновението на Европа. И днес тук искам да благодаря ангажимента на жените, на жените депутатки на целия континент – за това, че те се стремят да направят реалност идеала, какъвто е феминизма. И Испания няма да направи нито стъпка назад. Ето защо днес искам да предложа да се приеме стратегията за равенство на половете в Европейския съюз и тя да има правно обвързващ характер – стратегия, с която да се борим срещу неравното заплащане, по-лошите условия на заетост и несигурността, от която страдат жените. Би трябвало да се чуе гласа на жените. Ние трябва също така да направим задължителни принципите от Европейския социален стълб, да има равенство, що се отнася до достъпа до пазара на труда и условията за труд. Те трябва да са справедливи. Ето защо аз се опирам на регламента за европейската, европейския мод. Ние трябва да гарантираме правата на работниците на пазара на труда. Европа трябва да се бори за равенство на възможностите, всички да имат достъп до образование, включително и на най-високо ниво. Уважаеми дами и господа, за да гарантираме сигурността на нашите граждани и да имаме роля в света, ние трябва да действаме решително и да работим за една Европа на сигурността и отбраната – ние направихме първите стъпки към структурираното постоянно сътрудничество в това отношение, като идеята е да напредваме по посока на истинска европейска армия. Европейският съюз трябва да покаже на света, че може да бъде мека сила, защото го желае, не защото е слаб – защото е убеден в това. Необходимо е да покажем своята сила заедно и това да се види по-далеч от нашите граници. Всъщност, без съмнение, Европейския съюз е един много привлекателен модел за света в много отношения. Именно благодарение на този съюз ние можем да имаме водеща роля на световно ниво. Ние всъщност и въплащаваме възможностите на многостранния принцип и общите правила. Испания е готова да допринесе за тази водеща роля. И ние можем да го направим и благодарение на нашите добри отношения с Латинска Америка, Северна Африка и Близкия изток. Е, същевременно пред големите световни предизвикателства Европа няма голяма тежест. И в това отношение бих искал да кажа, че ние трябва да се превърнем в истински глобален играч. Затова е необходимо да се откажем от нормата за единодушност при вземане на решенията, не само по външната политика, но също така и при бюджета, данъчното облагане, и механизма за проверка. Всъщност защитата на Европа означава сега да й дадем инструментите за вземане на решения и да се борим за една нова суверенност, а именно европейския суверенитет. На трето място ние трябва да завършим до изграждането, свързано с едината парична единица, трябва да работим и за многогодишната финансова рамка. Преди 50 години в Хага се започна работата и от тогава насам ние имаме поредица от успехи. 69-та година срещата на върха в Хага, 79-та приема се европейската парична система, 89-та година имаме плана Делор – за економически и паричен съюз 99-та година. Официалното влизане в сила на еврото. Това е една почти съвършена поредица, но след това дойде 2009 година с финансовата криза и това се отрази зле и на архитектурата на паричната ни единица. Също времено, Видяхме е, много добре и въздействието на тази криза. Еврото е история на успеха, защото успя да се справи дори и с нея. Това е история на успеха, свързани с економически и политически постижения за европейския проект. Без необходимите реформи, разбира се, Европейския съюз – обаче няма да бъде достатъчно завършен и ще има нестабилност. Необходимо е да има, разбира се, банков съюз с съответните три стълба, това е ясно. Но ние трябва да мислим и за инструментите за стабилизиране, които да смекчат негативните последици от кризата върху стопанската дейност и заетостта и при бъдещи възможни кризи – Гражданите трябва да бъдат водещи в тези реформи и да го усещат. Ние трябва да опазим техните спестявания, да ги защитим от инфлацията и економическите цикли при криза. Общата парична единица е стълб на споделения политически проект. Реформата на економическия и паричен съюз трябва да направи така, че да имаме защита и социално приобщаване при нашите економически политики. В този момент това трябва да се има предвид, защото економическите условия са благоприятни. Същевременно ние трябва да довършим работата по еврото преди да избухне следващата криза. Като трябва да се опрем на неодавна натрупания опит – и да работим. Защото знаем каква е цената на, на бездействието. И за институциите, и за тези, които представляваме тук, именно гражданите. По отношение на новата многогодишна финансова рамка, ние имаме нови предизвикателства. Трябва да консолидираме стратегически инициативи като ОСП или политиката на сближаване – Европа на градовете също така не може да се откъсне от Европа на селските райони. Да се намали бюджета означава да се приеме идеята, че Европа ще забави своето развитие. Ние трябва да помислим. Предложението на комисията съдържа положителни елементи, що се отнася до нивото на разходи и външното измерение на миграционната политика, както и подсеването на програмите за иновации и технологично развитие. Европа трябва да бъде суверен в иновациите, да не бъде зависима в е, изкуствения интелект, информатиката, да има киберсигурност и автоматизация. Но за да се случи това, трябва да обединим – своите възможности и ресурси. Затова и Испания подкрепя предложението да се отвоят средствата по програма Еразъм. Същевременно трябва да работим и по други проблеми, като неравенството. В Европа Възможностите могат да бъдат различни още от детска възраст. Ето за това е много важно да имаме гаранцията за детето и така да се изключи всякаква социална изолация. Сеньора и señores diputados, Дами и господа, предложението ни, въпреки с, че има недостатъци, е една добра отправна точка. Обаче моментът е да направим решителна крачка напред. Нашият съюз струва много повече, отколкото 1% от националния брутен продукт в Европа. Необходимо е да бъдем благоразумни с разходите и трябва също така да имаме един бюджет, който е разумен, предвижда бъдещето, който създава полезни взаимодействия и економика от мащаба. Трябва да защитаваме Европа и това означава да напредваме в областта на социалната Европа, Европа на отбраната, економически и паричен съюз. Необходимо е да преодолеем разстоянията. Трябва да бъдем по-близки до гражданите и нашите ценности трябва да бъдат нашата пътеводна звезда. Дами и господа, искам да говоря в заключение на своето изказване за предизвикателствата в сферата на промяната климата и миграцията. И в двете сфери искам да се позова на чисто европейските ценности и искам да го направя, опирайки се на ясната възможност да се постигне консенсус и желание да се постигне консенсус. Виждаме, че има една концептуална основа, да може да се решат тези предизвикателства на демократична основа. Необходимо е да се защитава Европа, нашият социален-демократичен модел, нашите европейски ценности. В сферата на промяната на климата, на международните форуми, виждаме, че надигат глава скептиците и у нези, които отричат промяната в климата. Нашата реакция трябва да се обединим и да използваме възможностите на бъдещето. Енергийната ефективност, развитието на енергетиката, също така сближаването с междусистемни връзки между енергийните системи, за да можем да използваме по-пълно потенциала. Ако не можем да отговорим на това предизвикателство, резултатите ще бъдат катастрофални. И виждаме, че самото съществуване на това предизвикателство изисква да има политически съюз. Нито авторитаризма, нито национализма не могат да отръкат свидетелството на това, че това предизвикателство не признава национални граници. Промяната в климата може да бъде преодоляна от гледна точка и с опора върху разума и науката. И двете са на наша страна. И също така бих искал по подобен начин да говоря и за втората сфера, за миграционния въпрос. Говорим за една тематика, която изисква съвместни координирани действия, сътрудничество с държавите на происхода, транзита и предназначението. За Испания този подход е от решаващо значение. Ние сме абсолютно наясно с важната роля на всички европейски държави, но също така виждаме ключовата роля, която изпълнява кралство Марокко в тази сфера. Трябва да заложим на един глобален подход. Конференцията в Маракеш представя първа крачка към много странното управление на миграцията. Знам много добре, както и вие, за това, че този дебат в нашето общество може да води до значителни разделение, противоречия в обществото, но не можем да възприемем негативен подход. Не можем да се средоточаваме само върху незаконната миграция. Законната миграция има положителни последици за нашето економическо развитие. Тя има важна роля в секторите, в които има нужда от повече работна ръка. Тя позволява също така да смечим последиците от застаряването на населението. Обаче също така трябва да осъзнаем, че трябва да подпомогнем един континент Африка, което има нужда от много задълбочено социо-економическо преобразуване. И в единото пространство без външни граници трябва да имаме една обща политика в областта на миграцията, в която реформата на общата европейска система на убежището има централно място. Имаме нужда от тази реформа и трябва да подхождаме към нея водени от отговорност и солидарност. Сложността на преговорите не трябва да ни кара да забравяме за първоначалното предназначение на тази реформа. Да можем да изпълним задълженията си в областта на международното хуманитарно право. Много често в е, Европа се подлага на съмнението самия престиж на Европа, когато виждаме действия, които противоречат на това, което е в самата същина на хуманното отношение. Европа не се подава на модни увлечения. Не. Европа има своето демократично наследство и тя е тази, която задава тенденцията. И точно тук е нашата сила – обаче нашето разделение е нашата най-голяма слабост в Съюза. И оттам има много, които искат да се провали нашия модел. Нашият модел, който въплащава трите основни ценности – демокрацията, економическия напредък и социалната държава. Продоляването на нашите различия изисква да имаме повече взаимно разбирателство и да се борим срещу стереотипите. И чуваме едно послание. Едно послание, което чуваме отдавна и много хора смятат, че тази риторика е безопасна. Но нека да не забравим, че никога не трябва да възприемаме като даденост мира, демокрацията и свободата. Аз самият видях това какво се случва в края на 90-те в Босния, когато работих за ОНЕ в Сараево. Зверствата, извършвани на нашия континент, нещо, което ни смятахме за отдавна минала история, се оказаха нещо, което беше тогава реалност. И това застрашава нашия проект на интеграция. И също така искам да ви кажа следното. Днес иска да помоля в Европейския парламент никой проевропейски настроен депутат, никой проевропейски граждани да не се подава на тези сили. Обръщам се към онези, които искат да бъдат твърди в защитата на европейските ценности. Призовавам да защитаваме Европа, така че тя да може да защитава своите граждани. През последните години нашият процес на интеграция продължаваше да напредва и той ще продължи да напредва. Да, разбира се, има и различия, има и стъпки назад, но важно е да има консенсус. Трябва да разберем, че това е цената, която трябва да платим за нашия напредък. Съюзът е едно обединение на различните идеи, понякога и на противоречащи си идеи. Тези идеи трябва да се посрещат мирно, за да можем да напредваме в областта на благополучието и процъфтяването на гражданите, като запазваме стабилността ни. Трябва да продължим да растем. Виждаме все повече, че тероризмът става все по-голяма заплаха и когато един испански граждани попълва профила си в социална мрежа, която е на която се вее знамето на Франция, изразявайки солидарност с пострадалите от туристичните падения в Париж, той по този начин прегръща не само знамето на Франция, но и знамето на Европа. Nada pueden los enemigos de Europa contra ese... Нищо не могат да направят враговете на Европа срещу тази истинска солидарност, която е особено важна за младите хора. Знамето на Европа за тях е символ на борбата срещу несправедливостта, мачизма или расизма. младите хора разбират, че тези понятия противоречат на логиката и на техните интереси. Да бъдем консервативни в условията на несигурност ни прави още по-уязвими. Трябва да можем да си възвърнем вече набраното някога темпо. Няма по-лоша носталгия от това да въздиша за това, което никога не се е случвало. Това е една популярна испанска песен. И можем ли да смятаме, че може да има траен мир, когато ни разделят граници? Може ли да има економически напредък, когато има митници? Дали има напредък в социалните права, когато държавите са разделени? Виждаме, че много близо от тук ние можем да намерим отговор в местата, които са били бони полета от Първата световна война. Затова искам да кажа. В отговор на онези, които искат изключване, ние трябва да предложим единство. Миналото никога няма да бъде бъдеще на нашите общества – миналото е едно място, от което трябва да си извлечем пулките, най-вече от нашите грешки. Това е моментът да се мобилизираме в името на Европа. Сега е моментът да защитаваме ценностите, които правят нашия проект един уникален проект. Само така ще можем да победим онези, които искат да разрушат нашите идеали. И те искат да го направят. Поради една едничка причина – поради ценностите, които защитава Европа. И защитата на тези ценности трябва да бъде нашият общ отговор. И за целта имаме нужда от решителност. Трябва да обединим идеалите с прагматизъм, така както бяха направили основателите на Европейския съюз. Имаме прекрасно наследство и необходимо е да можем да го предадем на бъдещите поколения. Е, е Наистина трябва да запазим това наследство, тъй като то идва от вековете. Новите европейци трябва да го получат. Ако сме научили нещо в своята история, то е следното. Дори отпорът означава движение напред. Тук има много поколения в Европейския парламент. Трябва да защити Европа, за да може тя да защити своите граждани. Благодаря ви за вниманието. Опитвам се в момента да спра системата, с която се заявява желание за спонтанно изказване. Всички мисля, че вече успяха да се запишат. Добре, чудесно. И така преминаваме към затваряне на тази система. Сега ще се обърна към представителите на политическите групи. Много ви моля да говорите точно толкова, колкото ви е отделено като време, тъй като искам да дам думата на повече депутати в спонтанните изказвания. Много ви моля да спазвате времето, което ви е отделено. Първият оратор е заместник председател на Европейската комисия Франц Тимерманс. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, ще започна с благодарности. Благодаря на премиера Санчес за вдъхновяващата реч. Онова, което той се опита да ни каже, ако трябва да обобщя, е следното. Ако Европа иска да защити своите граждани, то ние, политиците, носим колективната отговорност да защитим Европа. Само една Европа, която е обединена, която е силна, може да защити своите граждани онези, които продават иллюзии, които казват, че може да защитиш гражданите, като изолираш различните, като градиш огради и стени, като продаваш нереалната мечта за национализма, ще пожънат само разочарование. Няма защита в протекционизма – единствено изолация се крие в изолационизма. Нациите, оставени сами по себе си, няма да могат да се изправят пред големите предизвикателства на света. Само една обединена Европа, една обединена Европа може да направи това, което искат гражданите, а то е да ги защити и да им помогне да оформят бъдещето си като свободни, независими хора. Европа е част от кръвта на Педро Санчес. Той е от поколението, което е от последните родено в диктатура, но едно поколение, което порасна с мечтата за свобода, след това членство в Европейския съюз. Посланието ми към испанското правителство днес е следното. Разбира се, гледайки назад и към собственото си минало, последните 40 години – Мога да кажа, че Европа оформи Испания. Испания е такава каквато тя е днес, защото това бе волята на испанския народ. Също така смятам, че трябва да заявим, че Испания трябва сега да се изправи в авангарда и да оформи Европа, да бъде водеща нация, да използва потенциала, с който разполага, за да оформи и нашето бъдеще. Вие сте силни, вие сте гъвкави вие сте устойчиви, показахте в кризата, която ви засегна, как може да излезете от такава криза по-силна. Да, безработицата все още е 13%, прекалено висока е, но има голям напредък последните няколко години. Направихте всичко възможно да остане тя зад вас. С решимостта на испанския народ ние можем само да се вдъхновим. И също така, испанският народ също смята, че Европа е демокрация, свобода, просперитет, че тези ценности са много скъпи и не може да се приемат за даденост. Испания има уникално място в Европейския съюз. Европейската история отива много по-назад от 1985 година. По-специално трябва да кажем колко Европа дължи на решимостта и идеите на хора като Салвадор де Мадаряга, които успяха да помогнат в изграждането на европейския проект. Той никога не се е отказа от идеята за демократична, свободна Испания. Хората, които никога не се отказват от идеалите си, дори в най-мрачните времена, са хората, които проправят пътя ни напред. Той виждаше, че съдбата на Испания е преплетена с тази на Европа. Успехът ни е преплетен. Затова той би се гордял с това, което вижда. Една демократична Испания, която отбелязва 40 години конституция в един силен съюз. Той би се гордял от социално-економическия прогрес, който се отбелязва от 85 година насам. 2% е растежът, безработицата още е висока 13%, още трябва да се работи. Но има много положителни сигнали в економиката. Една економика, която вече се изправи на краката си. Трябва да подчертая, че това се дължи на решимостта на испанския народ и солидарността на европейците. Това е една солидарност, която получи също солидарност от страна на Испания – по време на финансовата криза. Отново и отново стана ясно, че Испания ще е солидарна към Европа и това става ежедневно, ако погледнем, например, миграцията. Държави като Испания и Малта, дори в сложни времена, наистина показват солидарност с унези, които са в отчаяна нужда. Испания е водеща в много страни, много посоки и вие, Педро, помогнахте на хората, които бяха без изход на кораба Аквариус. Това бе изключително важен момент, когато ти се изправи от името на испанския народ, каза няма да оставим тези хора да плават в морето без бряг. True, true. Това е истинско политическо лидерство, а не е да се опиташ да си измъкнеш по лесния начин и да обвиняваш бежанците. Не, да поемеш отговорност за тяхната съдба е нещо, за което трябва да бъдеш поздравен и аз го правя. На нашите брегове пристигат малко хора, но тези кораби, които пристигат с малкото хора, показват разединението. Нужно е устойчиво решение за всичко. Крайно време е да реформираме общата система за предоставяне на обежище. Само ако направим всички възможни реформи, ще стигнем до едно устойчиво положение. Защитата на границите единствено и само няма да реши проблема. Имаме нужда от работеща система за обежище, която да почива на принципа на солидарност и основните ценности на Съюза. Също искам да подчертая, Педро, кое, това, което ти каза за Африка – ако трябва да посочим един континент, който ще бъде изключително важен за бъдещето на Европа, то това е Африка. Никой друг по света не може да поеме тази отговорност или дори не иска да поеме тази отговорност на раменете си. Само Европа иска да го направи. Това е наш посестрим континент, който е изключително близо до нашите брегове. И ако не работим за колективната отговорност за бъдещето и на двата континента, то проблемите на Африка няма да останат само в Африка, независимо колко високи огради искате да издигнем. Само стабилността, благоденствието и оптимизма и едно бъдеще, в което африканците могат да повярват, могат да създадат истинската стабилност за Европа, за да бъде и тя благоденстваща и свободна в бъдеще. Призовавам те, Педро, да водиш дебата в Европа, да водиш Европа към едно разбиране, че отношенията с Африка не трябва да бъдат оставени само в ръцете на държавите около Средиземноморието. Не, всяка една държава членка, където и да се намира в Съюза, трябва а, да бъде поведена напред. Това ще се види в нашия бюджет. Имаме тройно увеличаване за миграция и сигурност. 33 милиарда вече е бюджета за това. Това е изключително важно за Испания, не само защото ти показа тази солидарност, що се отнася до мигрантите, но и защото познаваш ужаса на терористичните атаки на испанска територия. Финансирането за новаторство и научно-изследователска дейност също ще бъде повишено. 9 милиарда отиват в програмата Цифрова Европа за трансформирането на нашия континент. Това ще даде възможност за повишаване на продуктивността на испанската економика. Ще надграждаме над успеха на проекта Юнкер, който доведе до милиони и подкрепи хиляди МСП. Вижда се и разликата. Има по-ефикасни автобуси в Палма де Майорка, в Сарагоса, нова фабрика за рециклиране, 110 работни места в местната економика и подкрепа на кръговата економика в процеса. Знам, господин премьер, че вашето правителство много държи на целите за устойчиво развитие на хилядолетието. Знам, че искате да направите този преход, както иска и Европа. Искам да се възползвам от тази възможност да поздравя и колегата, който седи тук до мен, който е лидер в света. Той прави така, че Европа да постигне целите за климата от Париж. Мисля, че той беше един от глобалните лидери в това отношение и той заслужава признание за това. Новата програма Инвестирай в Европейския съюз има потенциала да отиде по-нататък. Още 650 милиарда евро за инвестиции ще отидат между 21 и 27 година. И следвайки с постъпките Мануел Марин, който основа Еразм ще увеличим бюджета на Еразъм двойно. Аз съм работил с Марин в миналото. Много експлозивен човек, но върши много работа. Това увеличение ще отвори нови възможности за млади испанци, които да придобият нови умения. В останалата част на Европа всички сме имали опит с млади испанци, които идват да работят в нашите страни. Винаги сме били вдъхновявани от тяхната решимост, познания, откритост към различните култури. Всички тези инвестиции наистина ще се усетят в Испания, пък и в целия съюз. Изключително важно е да одобрим бързо бюджета. Надявам се Педро да ни подкрепи, както и парламента да ни подкрепи и този бюджет да стане факт. Искам също да подчертая значимостта на програмата за равенство на испанското правителство. Защо нямаме по-добър план? да се сложи край на разликите в заплащането между мъжете и жените в Европа. Защо всички не се съгласим, че ще сложим край на разликата в пенсиите, което продължава да е 40% в Европа? Защо не се съгласим да пробием този невидим таван а, на издигането а, в кариерата на жените? Това е неприемливо. Това е неприемливо и разчитам на лидерството на Педро и неговото правителство това да стане факт. Защо не сложим край на насилието срещу жените? Защо не? Това е наше задължение. Защо не посочваме с пръст онези, които говорят за семейно ценности и така нататък го използват като извинение жените да нямат своето място в обществото. Това не са семейни стойности, жените да нямат своите права. Не са, ако използваш тези ценности, за да оправдаваш насилието в семейството. Не може да има оправдание за каквото и да е било насилие в семейството. Почитаеми депутати, господин премьер, Испания и нейната история всъщност показват бъдещето на нашия съюз. Те показват какво означават ценностите на този съюз. Не показват какво може да се постигне, ако работим заедно, поемаме отговорност и правим европейската солидарност смислена. Европа трябва да защитава, а ние трябва да защитим Европа. Thank you very much, Mr. Vice President. Thank you. Благодаря, господин заместник председател. Първият оратор от името на групи е от НП. Господин Манфред Вебер. Господин председател, господин министр-председател, вие като лидер сте посветен на европейския проект и европейското бъдеще на вашата страна. Затова се радвам, че сте тук. Европа означава мир, стабилност, проспоритет за Испания, а пък Испания за Европа означава сила, нови идеи и лидерство. Това е чудесно, защото 2019 година ще е символ на демокрацията. Това е година на избори. И Радвам се, че подкрепяте Франц Цимерман. А, това показва, че вие вярвате в демократичната идея за бъдещето на Европа. И това е нещо, което трябва да остане и след изборите. Когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да се говори за екстремизма също и за национализма. Това е ясно. Като имаме предвид какво става в Европа. Много от основателите християн, на Европа, християн-демократите, социалистите, зелените. Всички се намираме в едно и също положение. И за това а, евроскептиците ни, а, ни нападат. Ние представяме всичко, представляваме всичко, което те мразят. Екстремистите и а, крайно дясното, искам обаче да подчертая, че нямат свят. Вие сте а, проевропейски политик, но а, във вашето правителство има и а, крайно леви и просепаратисти. Това е нещо, което а, ни а, тревожи. Трябва да създадем стабилност. Това е първа стъпка в борбата с популизма. Франс, Франс Тимерман а, изтъкна положителните промени в испанската економика през последните няколко години след економическата криза. Искам да ви напомня, че благодарение на Мариан Рахой, правителството, бяха създадени условията за този економически успех. А вие сега се опитвате да обърнете реформите на пазара на труда на Мариано Грахой. Мисля, че така ще отправите погрешно послание. За да създадете бъдещи възможности, е необходимо да сте готови за реформи. И а, истински социалната Европа създава нови работни а, места и а, повишава доходите на апелите. Така че, мога ли ви, не се подавайте на популизъм. Друго нещо, което искам да изтъкна, Всичките ни почитания към вашето правителство, макар и понякога да не споделяме политическите ви идеи, се тревожим за политическата стабилност у вас. Към момента нямате стабилно и конструктивно мнозинство в парламента ви по въпросите на бюджета. Вие сте една от най-големите економики в Съюза и в еврозоната. И а, такава економика без а, стабилен бюджет а, би а, разклатила а, и, по, и общата стабилност. Затова. А, и това повишава а, несигурността в а, Европа. Миграцията. Ние в НП имаме ясни приоритети. От една страна а, програмата за, за, за преместване, за презаселване. Това са региони, на които трябва да помогнем. Сирия в това число. Но едно нещо е ясно. Законната миграция трябва да бъде прекратена. Трябва да изпращаме незаконните мигранти след надлежна процедура обратно от дома и да спрем трафика на хора. И тук Испания играе много важна роля незаконното пресичане на границата се е повишило в Испания и се повишава двойно, нараства вече две години и е стигнал, стигнал до 57 000 мигранти. Много е важно да се пазят границите, да се охраняват граници. Миналата година на българо-търската граница министър-председателя е инсталиран ограда 5 метра висока и което показва, че ако има политическа воля, може да се защитават границите, да се охраняват границите. Вие трябва да направите това в уязвимите се райони. И вече сте го направили на места, така че очакваме от вас, че ако искате да се борите с екстремистите, трябва да, да, да, да подходите именно по такъв начин и да защитите испанските граници от незаконни мигранти. Национализмът е крайността на популизма. а В Испания това се превежда като катал, каталунския въпрос. Ние, а, ние стоим зад Конституцията на Испания, териториалната, а, е, е, териториалното единство на Испания. Европа е построена върху основата на върховенството на закона, също така и Испания почива на този принцип. Така че а, ние подкрепихме а, вашия предшественик и бихме направили същото и за вас в това отношение. В моята група гласувахме за, а, за комунист, заместник председател, но отказахме да подкрепим кандидатурата на крайно десен а, заместник председател на парламента. А, така че популиците и националистите са наши врагове и с тях трябва да се борим заедно, независимо от коя част от спектъра сме. Благодаря ви много, благодаря ви за, за а, европейския ход на развитие на Испания. Ние от ЕНП разчитаме на солидарност, за да се преборим с, национал, с национализма в името на общото европейско бъдеще. Благодаря. ancora ululati in Винаги трябва да се гледа какво се случва. Следващ е господин Одобулман от името на социалистите и демократите querido presidente del gobierno, querido Pedro, bienvenido al parlamento. Скъпи Педро, скъпи приятелю, добре дошъл в Европейския парламент. Dear Pedro, I, I cannot help. Скъпи Педро, пак ще те цитирам, не мога да се въздържа. Ако Европа трябва да бъде... Ако Европа трябва да ни защитава, ние трябва да защитим Европа. Много ми се иска това да бъде мотото на всички европейски правителства. Иска ми се това да бъде манифестото на всички европейски лидери. Това да бъде новия жалон, по който всички политици да се мерят. За съжаление, много сме далече от нещо такова. Поради тази причина много се радвахме, че ще дойдеш. Се радвахме, че ще те чуем. Да чуем една амбициозна, страстна реч. Идея за справедливост и напредък за нашата родина Европа. Einfach. За съжаление, това не е толкова лесно, колега Вебер. Така както вие представяте нещата. Всички ние сме в една лодка, в едно и също положение – обаче, ако искаме да противодействаме на национализма, ако искаме да попречим Европа да се превърне в жертва на десния екстремизъм, тази лодка трябва да може и да се движи. Тя трябва да развие своя собствена динамика и ние трябва да преодолеем затишието от последните десетилетия, защото хората в Европа очакват от нас дела, очакват от нас да се грижим за работните им места, за техните пенсии, за техните перспективи в модерния свят на труда. И това е същинския проблем. Всички казват, да, ние сме в една лодка, обаче никой не развива необходимата динамика, така че лодката да се движи по вълните на този модерен свят. Какво чакаме? Ние знаем, че от другата страна е Путин, например, който няма никакъв интерес по отношение на нашите идеи за свобода. Знаем, че от другата страна е Тръмп, който не държи изобщо на социалната справедливост и на нашите идеи. Какво чакаме? Защо не развием тази динамика, която е заложена в европейските общества? И тук трябва да посоча, че това, което каза Педро Санчев, ми хареса изключително много, защото това е програма, която трябва да сплоти Европейския съюз на базата на интересите и страховете на хората в Европа. Ние трябва да се научим отново да даваме резултати. Това е основното. Педро Санчес, е, наистина вашата рез ми хареса, защото е, там се посочва това, което ни е необходимо през следващите пет години на новия мандат. Но трябва да кажа, че твоята реч ми хареса, защото тя беше поднесена от е, правителствения ръководител на Испания на една страна и искам да подчертая тук думите на Франс Тимърман, една страна, в която се решава съдбата на Европа. Е, страна с е, голямо културно богатство, е, страна, която знае своята история и своите различни корени, една страна, която преодоля режима на Франко, който беше авторитарен и която разви демократичната сила да се противопостави на всеки, който иска да върне тази страна във времето на несправедливостта, във времето на а, потъпкването на демокрацията. Ние знаем, че Испания е в добри ръце сега. Програмата, която беше представена, е програма, която подкрепя моята политическа група. Да, ние казваме, не искаме да говорим повече за економика, без да включваме перспективата на работещия човек, но ние не можем да говорим за економика и труд, без да признаем, че трябва да има този прелом, този преход, който ще спаси планетата, но той ще успее само когато включим хората, когато им дъхнем надежда, когато им очертаем перспективи за бъдещето. Погледнете Франция и това, което трябваше да изживее Макрон. Ние трябва да вдъхнем на хората сила и за това социалната перспектива и социалната справедливост тук са от изключително важно значение. И накрая, да, Наистина важно е също как ние управляваме. И новостите, които идват от Мадрид, това, че Педро Санчес, вие успяхте да изградите един интелигентен кабинет, един перспективен кабинет, където е, е събрана компетентност също така има и комисар по въпросите за устойчиво развитие и ясен сигнал не само за справедливост между половете, но и поставяне на квалифицирани жени на първия ред. Искам повече такъв опит в Европа. Поздравявам ви и бих искал да си сътрудничим по линията, която вие очертахте днес. Името на ЕКАРЕ давам думата на господин Хенкел. Президент. Господин председател, вие говорихте за бъдещето на Европа и аз съвсем справедливо мога да установя, че Вашата реч беше пропита от идеята за Брексит, от мислите за Брексит. Преди това в дискусията заместник-председателя Тимерманс изказа благодарност на британските войници, които освободиха неговата страна от е, нацистите. Господин, е, замес... Е, господин заместник председател, аз съм германец, баща ми падна във войната. Нашата къща беше разрушена от британските бомби и трябва да кажа, че се радвам, че ние, германците, загубихме битката за Англия. Радвам се, че загубихме тази битка, но трябва да ви кажа, че ако загубим битката за Великобритания, наистина ще претърпим поражение. По-рано казахте, господин министър-председател, и то справо, че Брексит е, е положение, при което всички губят. Не само Великобритания, но и Европейския съюз. Смятам, че политически, економически, морално дори това ще е поражение. Економически, защото Обединеното кралство се равнява на това 19 държави да напуснат Съюза едновременно. Политически, защото Великобритания винаги е била гласът на разума, гласът на субсидиарността, на конкурентноспособността както и на децентрализацията. Нравствено, защото справо много хора тук в парламента казаха, че Брексит води до обедняване на всички. Така че това е едно неморално предложение. В по-ранните дискусии чухме, че всички разчитат, извинете, са разочаровани, освен тези вляво. Но никой не предложи нещо, което да спре Брексит. И мисля, че е крайно време това да се случи. Над 140 депутати от този парламент написаха едно писмо до британците – поискахме от тях да гласуват отново. Аз подкрепям такава една идея, но това писмо трябваше да си го напишете сами на себе си, колеги. Не бива да забравяме, че точно обратното на това, което каза господин Ферховщад, не става дума за някакви вътрешни боричкания в приторите. Не, британците имаха причина, а, поради която да спрат да мислят за Европа. В Лисабонския договор говорим за субсидиарност, и по-голяма централизация. В Лисабонския договор говорим за а, едно, а направихме друго. Хармонизирахме в Лисабонския договор, говорим за отговорността на всяка една държава, за нейните дългове. Какво правим? Опитваме да социализираме дълга, т.е. да го припишем на всички. Има причини, поради които този парламент, съвета, Европейската комисия да започнат да работят по друг начин. Съгласен съм с всички, които казват, че не е много вероятно да излезем с нова сделка и Тереза Мей да бъде подкрепена от парламента. Нека да променим своята стратегия. Нека да предложим на Великобритания една сделка, която им дава възможност да останат в Европейския съюз. Дами и господа, ето това трябва да бъде апелът днес. А не да се оплакваме, да обвиняваме британците. Ние трябва да поемем своята отговорност за Брекзит. И така, нека да предложим една нова сделка на Великобритания, за да може те да останат в Съюза. Това може да, да бъде една временна сделка за иммиграцията. Ето това предлагам аз. Вместо винаги да обвиняваме британците, нека да признаем, че Европа и Брюксел са част от проблема и трябва да се превърнат в част от решението – Нека да водим битката за Обединеното кралство. Благодаря. От името на либералите, господин Ферховщад, заповядайте за две минути. Благодаря. Има колеги от Испания, от Каталуния, от баскската страна, които също искат да се изказват, така че няма да се простира много. Има една характеристика на Испания, която често се премълчава или а, бива незабелявана, а има незабелязвана. Това може би е най-проевропейски настроената страна в Европа в момента, защото, защото си позволява да говори за федерална Европа, а не, а не а малко са вашите колеги, които имали смелостта да заговорят за това. Това не е случайно, това се дължи на европейската история и факта, че тя е, е много тясно свързана е, с испанската история. Вашето външно министерство преди а, е, десетина години се, състоеше от, от много от а, вашите кадри в външното министерство, след това дойдоха в Европейския парламент. И е, в Испания, общо взето, политиците се конкурират с това кой е най-проевропейски настроен между партиите и самите политици. И, и това ми харесва. Аз би искал това да го видя в е, всяка страна е, в Европейския съюз. А, бих искал да, ви, да има съревнование между националните партии по отношение на това колко проевропейски са настроени. След 15-тия дебат, който сме провели вече, това сигурно 15-тия е за бъдещето на Европа, а, някак си вече не знам какво правим. Чувствам се малко разочарован. Всеки път, когато дойде е, един министр-председател, ни представя е, пълен списък с новите политици, които ни трябват. Социални политици, дан, политики, данъчни политики, европейска армия, и човек не може да не си зададе въпроса защо не става това на практика. Какво ни пречи? Защо винаги действаме твърде бавно в сравнение с американските ни колеги, например? Какво направиха по отношение на финансовата криза? След толкова години все още нямаме банков съюз. Искам да ви поздравя и за начина по който се справихте с бежанците от Аквариус. тези, тази, кризи, тази криза е, е в резултат от е, новата националистическа политика на господин е, Салвини. Защо нямаме европейски политики? Защо все още нямаме брего, европейска брегова охрана? Защо нямаме споразумение, съгласие за, за реформата на е, системата от Дъблин? След толкова много години трагедии, постоянни трагедии в Средиземно море. Защо нямаме все още европейска армия? Защо все още е, бутаме реформата на еврозоната 10 години след началото? Това е основният въпрос за мене. И надявам се в отговора ви след малко да навлезете в дълбочина по този въпрос. В момента проблема е, че не са качествени институциите. Добрите институции постигат добри резултати. Проблемът е, ой, за пореден път го казвам и ще продължавам да го казвам, заедно с много от вас, прав, е, правилото за единодушие е основният проблем. Най-вече в съвета. Съвета, Европей, Европейския съвет е основният проблем, който трябва да бъде разрешен. Дисбалансът между парламента, който решава, взема решение с мнозинство, а пък Европейския съвет, който взема решение с единодушие всичките инициативи биват блокирани в Европейския съвет. Така че призовавам ви да поведете тази политическа битка, защото в противен случай а, само ще си пожелаваме неща и за бъдеща. Това нямаше как да, си, да спестя това. Извинявам се, ако съм прекрачил времето, господин председател. Давам думата на госпожа Келер от името на Зелени. Благодаря ви за речта, господин премьер. Много силна, много проевропейска реч и аз много се радвам, тъй като мнозина се безпокоят, що се отнася до бъдещето на Европа. Има много правителства, които не работят вече за напредъка на демокрацията и върховенството на закона. Важно е човек да види, че може да се работи по-различно и затова искам да ви поздравя за част от мерките, които вече са предприяти в Испания и които показват това на практика, това, което обещавате. Например, увеличаването на минималната заплата на 900 евро. Това ще помогне много на семействата, които пострадаха от антисоциалните реформи, бюджетните съкръщения. Сега имате и реформа за данъчното облагане, което също ще подобри нещата. Искаме истински социален съюз. Затова имаме нужда от повече усилия в съвета и във всяка една държава членка. Силно се надявам, че всички ще последстват вашия пример. След това е вашето решение а, семействата, които слагат фотоволтаици по покривите си, могат да извлекат полза от това. Ето така може да се борим срещу климатичните изменения и възнаграждаваме хората, а, които са инициативни. Надявам се всички да работят в тази посока, за да спасим планетата. Нужни са конкретни стъпки. И накрая, както споменахте днес, много се радвам, че вашия кабинет има най-голям процент жени в целия Европейски съюз. Правата на жените са човешки права, а ние много изоставаме от истинско равенство между половете. Нужен е напредък. Виждаме изоставане в много държави членки, както и отпор а, срещу правата на жените, срещу правата на хората. Много се радвам, че все още има правителства, които слагат на преден план една такава програма за равенството между половете. Не мисля, че е лесна работата ви в Испания. Има много проблеми, които сте унаследили. Едно от тях е положението в Каталон, Каталония. Вашия предшественик от консерваторите подходи много безкомпромисно. Това втвърди конфликта. Сега той е пред вас. Съвсем ясно е, че само демократично политическо решение може да ни поведе напред. Това означава и решение за затворниците. Два члена на нашата партия в момента са в затвора. В момента те са сложени или пратени в затвора по едни обвинения, които са скалъпени. Затова ви моля да започнете с един искрен диалог, защото само с добра воля от двете страни ще се стигне до далеч и ще сме близо до едно решение, което е нужно за Испания, за цяла Европа и за Каталония. Господин премьер, също споменахте европейските ценности и как всички трябва да ги защитаваме. Тук обаче се притеснявам, когато спомена Андалусия и е, правителството в Андалусия. Екстремистка дясна партия ще влезе в правителство – и наистина ми е много тъжно, че консерваторите и либералите се съгласяват това да стане факт. Тази изделка ще даде възможност тези националисти да говорят за бъдещето на Андалусия и на всички ни. Обеден съм, че голяма част от вас се притесняват от това и не са удовлетворени от това. Но точно сега може да предприемем конкретни действия. Всички във всички групи трябва да работим, така, защото това да не се случи, защото е срамно когато някой от нас направи коалиция с екстремист, екстремистка партия. Нека да не го правим. Нека да се възползваме от всички възможности, които имаме, за да прекратяваме такива сделки. Приветстваме жените, които сега протестират за равенство, защото насилието срещу жените няма място в Европейския съюз. Искам също да ви премомня, господин премьер, че много от целите, които споменахте, всичките равенство между полите, социална Европа, екология, трябва да бъдат защитени на европейско ниво. Надявам се да бъдете проинициативен в съвета и да ни подкрепите в нашите идеи, които стигат до съвета. Надявам се колегите ви да ви подкрепят, да ви последват, да работите за прогрес, за социална, екологична Европа, демократична Европа. Ако работите за такава, винаги ще ви подкрепяме. Благодаря. От името на Обединената левица, Зелената нордическа левица, Лопес Бермехо, заповядайте. Сеньор Санчес. Благодаря, господин председател. Господин Санчес, искам да изкажа благодарност към вас, че дойдохте тук и че допринасяте за европейския дебат. Един дебат, който става все по-необходим предвид е, напредъка на крайната десница в Европа, също и в Испания. Дали съм съгласна с вашата диагноза или не, мога да кажа, че съществува риск за Европейския съюз. Не съм съгласна обаче с решенията, които вие и други предлагат. Е, става дума за това, че трябва да се опълчим срещу този противник. Този феномен е, завзема все по-голяма почва и много правителства не спазват задълженията си спрямо работниците. Неолибералната политика тръгва от Брюксел и, е, за съжаление, социалната държава вече отдавна е лишена от съдържание. Кризите се влушават, а управлението на тези кризи доведе до там, че нарасна много силно неравенството. Само привилегированите слоеве сега имат повече, са по-богати, а това доведе до криза на доверието. А правителствата в Испания всъщност въведоха съкръщения в образованието, в размера на пенсиите, всичко това засегна работниците и това е нещо, което повече не може да се приеме. Доведе до там, че крайната десница използва отчаянието на хората в неравностойно социално положение. Около 40 милиона бедни работници съществуват, които въпреки, че работят, са бедни. Това за цяла Европа. И след това продуктивният модел, който беше наложен на южните страни, а именно ефтина работна ръка, има хиляди хора, чието работни места са силно застрашени от съкръщения и се надяваме, че закона за синдикатите ще бъде прият. Демокрацията пада в жертва на интересите на международните концерни но приоритетите на гражданите трябва да се спазват. Те трябва да могат да живеят там, където искат и така както искат. Трябва да се провеждат публични политики, които да защитават висококачествените работни места и да насърчават тяхното създаване. Защото свободното движение на капитали доведе до там, че сега има повече бедност и неравенство. Економическата политика влиза в съюзи с либералите, това са всъщност политики, които са за сметка на работническата класа. Необходими са ни компромиси, които да поставят социалната политика в центъра на европейската политика, за да може да се стабилизира Европейската харта политиката трябва да бъде изпълнена с доверие, а не с противоречия, като например по отношение на Палестина и Сахара. Освен това, избирателното право трябва да се подложи на реформа. И накрая, равенството между мъжете и жените е застрашено. Ние като жени страдаме от структурните реформи, но ние няма да приемем това страдание. Ще продължим да защитаваме нашите интереси. Благодаря. От името на СПД давам думата на госпожа Ферара. Благодаря, господин председателю. Господин председател, господин премьер, благодаря ви, че сте днес тук с нас, за да започне този дебат. Това е 15-ти дебат за бъдещето на Европа в Европейския парламент. За 15-ти път всъщност казваме, че Европейския съюз преминава през много сложен период. За 15-ти път а, си задаваме спешния въпрос защо се случва това. Политиките са погрешни и за това водят до неравенство и несправедливост. Политиките за бюджетни съкръщения създадоха или нанесоха много вреди. Председателя Юнкер каза вчера пред пленарната зала, че бюджетните съкръщения наистина са били зловредни за Съюза, но сега е късно мисля, че крайния срок отдавна изтече. Симата за защита на работещите, на защитата на работещите не работи. Уязвимите групи продължават да са изправени пред трудности. Не зачитаме личния им живот. Хората нямат работа, нямат домове, има проблеми с социалните плащания. Много граждани в Европа не искат да са популисти, но в крайна сметка разбират, че това, в което живеят, изисква бърз отговор. В комисията и в парламента ни остава малко време. Следващия път парламентът ще е много различен и Европейската комисия ще е много различна и може би това ще сложи края на тези грешни политики. Миграцията е една от тях. Провалът на Съюза е очевиден навсякъде. Не успяхме да поемем отговорност, не сме солидарни, особено що се отнася до миграцията и убежището. Не реформирахме политиката за убежище, това трябва да е обща политика, както е записано в учредителните договори сведахме глава пред диктатите на национализма. Не се справихме с потоците бежанци, особено в граничните райони, където хората много трудно се справят с потоците мигранти. Има и въздействие върху основните права. Социалните, економическите права бяха потъпкани. Въздействието върху гражданите бе огромно. Така че не само Испания може да цитира примери за проблемите, които идват от бюджетни съкръщения. Италия може, други държави може. Всички държави в Средиземноморието, всички виждат ужасното въздействие върху своите економики, виждат огромните проблеми, предизвикани от миграцията, ако тя не е решена. Затова трябва да се спрат бюджетните съкръщения, да се реши проблема с миграцията. Не става дума само за средиземнорските страни. Целият съюз, целият Европейски съюз трябва да се изправи, да защити тази идея. Трябва да се изправим пред гражданите. Гражданите искат действия, искат реални, де... и реални решения на проблемите. Искат да покажем най-накрая, че Европейски съюз ще поема своята отговорност и ще почне да извършва верните стъпки напред Не трябва парламента, например, да пътува постоянно между Люксембург, Страсбург и Брюксел и да пилее милиони пари. Тези пари могат да отидат за много добри цели. Как да оправдаем? Как да оправдаем тези разходи, например, пред гражданите във времена на избори? Затова трябва на първо място този разход от бюджета да изчезне. Не може да е толкова трудно. Има много средства, които се пилеят. Има хора, които влизат и излизат е, от е, позиции в парламента. Трябва гражданите да са в центъра. Те трябва да са в сърцевината на Съюза. Техния интерес, тяхното бъдеще трябва да ни интересува най-много, а не интересите на елита, на малцината и на економическите оператори, които задават дена. От НС господин Б. Господин министър-председател, преди по-малко от една година вие случайно застанахте на чело на Испания, благодарение на скандалът, с който беше опърскан Мариано Рахой. Е, Испанската социалистическа партия има 80 е, места само в е, вашия парламент и вашето присъствие е наистина ужасно за испанския народ. И е, искам да посоча тук е, подкрепата на незаконната миграция в е, Средиземноморието. Една мафия, която просто просперира от трафика на хора. И трафикантите са големите печеливши от всичко това. Те наистина по този начин могат да економисват много гориво. Маркон и Меркел, които бяха много щастливи, щастливи да получат тази неочаквана подкрепа по отношение на мигрантските вълни, просто се надпреварваха да ви поздравяват. Миналата година приехте два пъти е, госпожа Меркел. Първия път във вашата резиденция в Андалузия. Вие сключихте договор с германския канцлер за да приберете мигрантите, от които тя иска да се отърве след като отвори границите през 2015 година. Вие, например, е, не спазвате споразумението с Марокко и е, вашите е, предшественици сключиха наистина много добри договори с страните от Магреба. И договорът за реадмисия на нелегални хора, нелегално пристигнали мигранти, наистина беше нещо добро. Но всъщност е, мигрантите сега бързат към вратите на вашата страна. Виждате какво става в селута и Милида и граничната охрана понякога бива нападана с е, оръжия. Е, и също така вие сте в Брюксел и то дълго време. През 2011 година под ваше влияние Социалистическата партия внесе голямо изменение в Испанската конституция. И сега всички прави правителства трябва да спазват това, което посочва Европейската комисия във връзка с нарушенията на бюджета. От е, началото на декември една партия, към която вие се отнасяте пренебрежително, успя обаче да пробие точно във вашата крепост Андалузия. Става дума за ВАКС е, и те разбиха там властта на социалистите, която съществува повече от 40 години. Наистина, през 2018 година е, по, ваш, по причина година на вас с 129% се увеличиха мигрантите в сравнение с 2018 година във вашата страна. А в страната на Матео Салвини мигрантите спаднаха с 95%, защото Италия не допуска незаконни мигранти на своята територия. Истинската мафия, срещу която неуморно се бори Матео Салвини, е, всъщност е в основата на трафика на хора. Вестник Гардиан посочва, че трафикът на хора е по-печеливш, отколкото трафика на гроба на дрога и наистина това е добър пазар за тях. Господин заместник, е, господин министър-председател, решението на мигрантската криза е политически въпрос. Е, хората от Гардия Цивил са точно толкова решими, както е, и италианските си колеги. Но вие създадохте един специален фонд, който е предназначен за миграцията. И аз мисля, че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 E, ale e, swój kraj, więc. E, господин, замест... Е, господин министър-председател, искам да изкажа поздравления за Испания, за всички усилия, които бяха вложени в отбелязването на 40 годишната от Конституцията и за спасяването на е, целостта на страната. Колегата Върховсът предложи пак федералистичната доктрина. Аз съм убеден европеец, обаче Европа трябва да бъде белязана от повече реализъм, от конкуренция в економиката, премахване на централизма и всичко това ми липсваше във вашето изложение, във вашата реч. Наистина идеята за солидарността трябва да се тълкува по-прецизно. Солидарността е необходимостта да се помогне на другия, най-вече когато той има нужда от помощ. И ако хората без вина са попаднали в тежко положение. Солидарността не означава е, ние да плащаме това, което другите са попиляли. Е, е, необходима е финансова отговорност и тя трябва да се носи от държавите членки. Аз мисля, че Испания ще остане наш партньор в разговорите за тази реалистична картина, за това реалистично измерение на Европа и то много повече, отколкото вие днес представихте. Днес благодаря. Señor presidente del gobierno de España, tiene la palabra para contestar a las primeras preguntas. Заповядайте, господин премьер, за да отговорите на въпросите. señor presidente gracias a todos y todas las intervinientes y gracias además por el tono del debate. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за това разискване и благодаря за всичко, което беше засегнато тук като теми от страна на председателите на политически групи. Ако ми позволите, ще отговоря общо на всички въпроси. Няма да отговарям по-отделно на всеки въпрос, защото нямаме достатъчно време за това. Мисля, че основната тема е, че трябва да защитаваме Европа, за да може Европа да защитава нас. И поне представителите на големите политически групи подчертаха това. Всички ние сме единни, е, независимо от е, идеологическите различия и трябва да бъдем единни. Първо темата миграция. Естествено, Аз поех моята длъжност от Испанската народна партия. Миграцията не дойде при нас, когато аз станах министър-председател. 137% е нараснала миграцията през последните две години. Е, сега това се дължи на миграционната политика, която тогава изобщо не съществуваше. Искам да кажа на колегите, че е, трябваше да предложим Валенсия като сигурно пристанище за Аквариус и взехме това решение. Знаем, че всички държави членки трябва да имат обща позиция и тя да бъде позицията на солидарността и отговорността. Испанското правителство преследва своята външна политика. Заместник председателя на комисията посочи това – Необходими са ни средства, за да помогнем на Африка. Ние се застъпваме за двустранно сътрудничество с транзитни страни и страни по происход с Марокко, Мавритания и страните от Сахел. Имаме двустранни договори не само в интерес на Испания, но и в интерес на целия Европейски съюз. От е, дълги години Испания осъществява политика на реадмисия с Марокко, Бавритания и страните от Сахелската зона. Преди няколко дни бях в Мали и там се опитваме да убедим правителството да извършва или по-скоро да осъществява доброволна политика на реадмисия. Това са импулси, които ние даваме. Ние подкрепяме политиката за охрана на границите и политиката за интеграция също, защото смятам, че е важно да интегрираме всички мигранти на нашия континент, да им предложим интеграция и естествено испанското правителство е за реформиране на европейската система за обежището. Това е безспорна необходимост. Става дума не само за малцинствени партии, дами и господа, големите политически групи в Европейския парламент също подкрепят това, например НП. Аз съм загрижен до някъде, когато чувам, че винаги се говори за крайната десница. Не тя ми създава такава загриженост, а това, че тя определя а, е, публичната дискусия всъщност е, и на партии, които защитават Европа. Моето правителство да, господин Ферховстад, знам, че вие сте брилянтен оратор. Естествено, ние също сме за приемане на МФР, е, в Европейския съвет. Ние се застъпихме за това, не само аз, но и правителството на Разхой е, МФР да се приеме още преди европейските избори. Това е важно за нашата сълскостопанска политика, за кохезионната политика, но също така и за миграционната политика и политиката на иновации и изследвания. Господин Верховстат, не се безпокойте, вероятно през април ние ще приемем нашия бюджет. Предишното правителство, начало с Рахой, също внесе бюджета в парламента през април. Става дума не само за това да спазим сроковете, а ние дори ще е, внесем в парламента по-рано бюджета от предишното правителство. Смятаме, че нашия бюджет е добър не само в социалната сфера. Става дума за данъчна справедливост, за данъчно облагане на големите високотехнологични фирми – и други форми на данъчно облагане. Това са мерки, които вие сте предлагали също и сега искаме да ги осъществим в Испания. Позволете ми да кажа няколко думи за Каталония, защото госпожа Бермехо засегна този въпрос. От 2014 година имаше пет вота в Каталуния – три избори за автономно правителство и два референдума, които всъщност противоречат на Испанската конституция. Какъв беше резултата от тези гласувани референдуми? Що се отнася до правната рамка в Испания, 48% от каталунското население беше за независимост, останалите бяха против. Първият извод е, че стремежът към независимост в Каталуния не намери мнозинство сред населението. 52% от каталунците не подкрепят независимост. Тоест, тези, които подкрепят независимостта на Каталуния, виждат, че нямат мнозинство там и освен това, те не могат да наложат тяхната политика по този начин, тъй като мнението им не се споделя от мнозинството. Това е резултата от всички гласувания от 2014 година. И второ, в Европа и не само в Каталония. Погледнете Бавария, Франция, Корсика, на други места. Има напрежение, има движения, които нарушават териториалната кохезия. Обаче каква е разликата между тях и това, което се случва в Каталуния, в Венето или в Бавария? Става дума за различни политически формации, които, да речем, искат независимост на Бавария от Германия или Венето да се отдели в Италия. В Италия Върховния съд всъщност беше, беше зачетено решението на Върховния съд. В Испания не беше така. Сепаратистите едностранно нарушиха каталунската конституция и ням, не се придържаха към решенията на Върховния съд в Испания. И всички тези е, подкрепещи независимостта не се придържаха към националната и регионалната конституция. Каталуния има регионална конституция, тя е автономна област, но мога да кажа, че всичко това са проблеми, които трябва да решим в Испания. В Испания политически партии, които са в опозиция, много често се позовават на Каталуния когато искат да се противопоставят на Социалистическата партия. Какво трябва да направим? Ние държим на цялата държава. Държавата Испания е голяма и тя е децентрализирана в економическо, социално и културно отношение. Ние дори използваме различни езици. В образованието Картината е същата. Деца, които живеят в определени общности, където националното чувство е силно изразено, всичко това за тях е важно и има признаци, които сочат, че Испания е на второ място по децентрализация в света. Разбира се, трябва да водим един честен диалог трябва да спазваме волята на мнозинството в Каталуния, което е против независимостта. Испанското правителство трябва да стимулира този диалог между двете течения в Каталуния в момента националисти и ненационалисти. Мога да ви гарантирам, че за разлика от миналото, испанското правителство е твърдо решено в рамките на диалог и съгласно Конституцията да реши проблема на Каталуния. Но привържениците на независимостта на Каталуния трябва да разберат, че не са мнозинство и трябва да зачетат волята на мнозинството, за да се намери изход от тази патова ситуация. Мисля, че това е съвсем ясно не независимостта, а съвместния живот е проблем в Каталуния. И сега, в заключение, господин Вебер Вие говорихте за вод на недоверие, но Имаше мандат, ставаше дума за демокрацията в нашата страна. Какво се случи в Андалузия между НП и либералите. Също така и Фронт Национал, всъщност е, нещата просто се обърнаха. Неща, които бяха дадено с през миналите години, сега а, се поставят под въпроси. Какво се случи в Андалузия, дами и господа? Прекрачи се една линия, която съществува Европа да няма връзки с ултрадесните. Ние, социалистите, никога няма да правим оговорки и споразумения с крайната десница. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, искам да ви уверя, че испанското правителство има намерение да подкрепя Европа в сферата на равенството между половете, образование за младите хора, осигуряване на добри работни места и всички онези аспекти, които укрепват Европа, така че тя да предложи помощ на всички, които се нуждаят от нея. И тук можете да разчитате на испанското правителство. Господин Верховстат, вие имате много по-голям опит в Европейския парламент, отколкото аз начало на испанската държава. Все пак аз разбирам вашата фрустрация. Мисля, че се опитах да очертая някои възможни варианти на изход. Предвид факта, че много решения се вземат бавно в економиката, в паричната сфера и така нататък, трябва да се промени процедурата за вземане на решения в парламента и в съвета. И е, ние ще се застъпим за това принципът на единодушие да не се прилага при такива съществени теми, които засегнахте вие. Има сфери, е, където трябва да се внесат изменения, да речем в е, основните договори. Външният министр господин Борал може да потвърди това. Трябва да се създаде една преходна клауза, за да може нашия съюз да бележи напредък във външната политика. Благодаря, господин председател. Сега започваме с спонтанните изказвания. Забавихме гласуването. Ще започне по-късно. Давам ви по една минута. Колкото повече спазвате правилата, толкова повече ваши колеги могат да се изкажат. Има над 150 искания. Първи е Гонзалес Понс. Señor presidente, vivimos un tiempo de noticias falsas. Благодаря, господин председател. В момента преминаваме през е, е един етап на фалшиви новини, но също и фалшиви е, присъди. Никога не съм бил в алианс с екстремисти. Нито десни, нито леви. Вие казвате, че бюджетът ви ще бъде одобрен. Това ще стане а, с подкрепата на терористична екстре, екстремистка организация, сепаратистка организация. Има двойни стандарти. Говорите също така за глобализацията, но не говорите за е, единството, единността на, на Испания и върховенството на закона. Има Каталуния, каталунския въпрос не, не е само социален въпрос. Много е важно да се застъпвате за върховенството на закона и единството на нашата страна – И с наша подкрепа единството на Испания а, може да се запази. Това а, трябва да бъде е, изрична част от вашата политика и, и от а, вашите убеждения. Не мисля, че това, а, че сега се справяте добре с тази задача. Благодаря. Господин Гарси, госпожа Гарсия Перес, господин премьер Санчес, това е много деликатен момент за Европа. И слушах вашето изказване. Говорихте за ангажимент към европейските ценности. Това е глътка свеж въздух за онези от нас, които вярват, че решението е в Европа, в повече Европа, в по-добра Европа. Има, разбира се, и такива, които се подават на изкушението да привнасят проблемите от Мадрид, за да печелят точки пред съпартийците си. Но мисля, че ще покажем на уважение към Европа, ако не използваме този парламент, сърцето на Европа, да говорим за това как да решим проблемите на хората. Имам нужда от по-голям баланс, социална справедливост, да се избягва неравенството. Искаме мъжете и жените наистина да са равни в Европа. Трябва да можем да погледнем хората в очите и да кажем, че Европа ще намери решение на проблемите им. Това всъщност обещават проевропейците. И ние ще се борим с зъби и ногти за една по-добра Европа, повече Европа. Европа, която може да погледне хората и да им даде нова надежда за европейския проект. Благодаря ви, че има правителства в Европа, които стоят заедно с парламента и защитават основните ценности на този проект. Благодаря ви отново. Големия социал-демократ Фердинанд Ласал казва, че политиката започва с наблюдение на действителността. Вчера празнувахме годишнина от еврото и чух 6 изказвания, които нямат нищо общо с реалността. Те просто бяха празни мечти за бъдещето. Господин министр-председател, вие искате социална Европа. Социална Европа трябва да предлага работа на гражданите и перспектива на младеща. Това е отрешаващо значение. И тук трябва да си зададем въпроса, защо еврозоната е най-бавно растящият регион в света, където растежа е най-нисък. Защо е така? Защо е, правим различни програми. Господин е, Тимерманс говори за тези чудесни програми, но са ни необходими частни инвестиции. Няма такива, защото Европа е разединена. Разединена от еврото. Погледнете в Германия. Има огромни данъчни приходи. Няма е, безработица. В други страни положението е лошо. И хората казват, работим повече за по-малко пари. Това не е социалната Европа, която ние искаме. Арт. Господин Нарт. Е, сеньор президенте Санчес. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, живеем в времена на нарастваща опасност от сепаратизъм и популизъм. Трябват ни адекватни ответни реакции. Трябва да изкореним тези тенденции. Проблемът е в това, че средната класа е разочарована от от политиката и политиките. Твърде много идеология и твърде малко реална политика. Това а, дава възможности на, на популистите и сепаратистите. Трябва да се вгледаме и в себе си, не само в популистите. Трябват ни политики, които да са по-добри от тези, които сме прокарвали до сега. Трябва да защитаваме Европа по-ефективно. Онези, които смятат, че каталунския проблем е проблем на Каталуния единствено, трябва да си дадат сметка, че партията, отцепническата партия е създадена там и тя не е просто каталунска партия. Вижте с какво, се, какво направиха не отдавна. действителността е такава, че трябва да се съюзим, за, да, за да прокарваме политиките на, на единство и солидарност. Господин Бове. Господин премьер на Испанското правителство 5 ноември миналата година посетих стария си колега от Европейския парламент, който днес е хвърлен в затвора, в испански затвор. Може ли човек дори да си помисли, че може да има такова положение хора, които са избрани на европейско ниво в Каталуния, по законен път, биват хвърляни в затвора за своите политически идеи. В този парламент многократно сме заклеймявали нелибералната политика на господин Орбан – Заклеймяваме нелибералната политика на Полша. Обвиняваме и то справо атаките срещу върховенството на закона, които се случват днес в други европейски страни. И се питам, Испания, поради своята политика в Каталуния, своята конституция, ще се присъедини ли към редицата страни, които изброих? Много е жалко. Много е жалко. Чух вашата реч, но как става така днес, че хора, депутати, членове на регионално правителство, биват хвърлени в затвора? Чух апела ви за диалог. Съгласен съм. Но ако искаме да водим диалог, е, то не се прави с хора в затвора. Трябва първо да освободите хората. И чак тогава може да се води диалог. Може да не са съгласни да са затвора, но те са поели своята отговорност. Освободете хората и това ще бъде демократичен акт наистина. Искам да ви припомня, че трябва да се спазва системата Донт. Ако говорите две минути, ще има депутат от вашата група, който ще си загуби правото на глас. Пак само да ви припомня, такива са правилата, така че спазвайте правилата. Господин Урбан Креспо. Сеньор Санчев. Господин Санчес. Вашето правителство в началото на своето управление прие кораба Аквариус и след това 6 месеца по-късно блокирахте Open Arms в Барселона. Говорихте за фашисти като Салвини. Вие поставихте намордник на хората. Вие обещахте да спрете реформите на трудовото право. Не само направихте това, но и в предприятия като Алкоа много хора бяха уволнени. Не направихте реформа на банките. Обещахте също да регулирате е, балона с найемите не го направихте. Много хора бяха изгонени от техните домове. Всъщност вие се превърнахте в другар на неолибералната политика на Европа. Сега има реакционна вълна също в Андалузия. За да се справим с това е необходимо да сменим тотално курса, да се обърнем на 180 градуса. Политиката не може да служи повече на елитите. Господин Санчес, ние нямаме време, трябва да да действаме. Дарност, искам да подкрепя господин Бове за каталунските а, затворници, които цял, цяла година бяха задържани в досъдебната фаза. Това са политически затворници политически затворници. Въпреки това, обаче, коалицията не прави нищо. Парламента като институция не казва нищо, съвета не прави нищо. И дори господин стат си мочи. Европейските ценности, за които постоянно се говори, биват потискани. Защо ли? Най-вероятно, защото испанското правителство подкрепя европейския проект и някакси това ги извинява им позволява да държат политически затворници. Невероятно лицемерие е това. Трудно може да се преглътне и е, трябва да се погледнете вие всичките в огледалото и да започнете да настоявате и да водите кампании за освобождаването на тези политически затворници. Господин Епитидеус. Благодаря, господин председателю. Господин премьер, имам някои въпроси, които искам да ви задам. Какви практически мерки ще предприемете, така щото вашата страна, плюс Италия, Гърция, да спрат да са страни, където мигрантите попадат в капан. Казахте, че сте за европейска армия. За да може обаче да се оправда увеличаването на военната мощ на Съюза, трябва да има враг, който да ни заплашва. Кажете ми, кой е този враг? Кои държави са поставени под заплаха? Защото единствените държави, които са в заплаха, са Гърция и Кипър, тъй като тях ги заплашва Турция. А Европейския съюз трябва да може да се намесва зад границите си, казвате вие. Това ли е бъдещето на Европа, за което мечтаете? Роля на световен полицай ли виждате за Съюза? Казахте, че единодушието трябва да се примахне при взимане на решение, но тогава малките държави ще загубят своите правомощия. Представете ли си вашата страна да се окаже, че е в младсинство, не може да защити своите собствени национални интереси. Представете ли си го това? Госпожа Деланги. Yes, you, uh, Minister, all, very... Благодаря, господин министър-председател, за конструктивното слово. Ясно е, че Испания е надежден партньор на Европа и ние също сме ви надежден партньор. Ще продължим политиките за гаранция за младежите, кохезия и така нататък. Но отговорността за една социална Европа започва от вкъщи. мисля, че е опасно да използвате европейската схема за заетост, за да решавате проблеми от дома. В Испания Економическото положение е добро благодарение на вашите предшественици, така че трябва да я продължите. Не, не бива да, да завещавате на бъдещите поколения а, необслужаеми заници. Стабилността и солидарността са неразделни а, елементи и за това а, с радост ще, бих, ще продължим да си сътрудничим с Испания. Господин Санчес. В този момент ние говорим за бъдещето на Европа. И във връзка с Европа аз не разбирам защо вие в крайна сметка подкрепяте господин Тимерманс като социалистически кандидат. Тази енергия, която вие влагате, за да преследвате сенките от миналото, да речем Венецуела и Куба, погледнете е, какво правят е, диктаторите там. Е, вие ще защитавате ли тези режими или ще мълчите? Вие говорихте за европейското демократично законодателство, обаче в Европейския съвет вие не осъдихте режима на Мадуро и Кастро. И след това политическите затворници в Венецуела и Куба има политически затворници. Вие наистина ли сте проевропеец? Бланко Лопес. Бланко Лопес. Благодаря, господин председателю господин Естебен Гонсалес Понс. На него говоря. Не може да викате Вива Испания и да мислите, че сте патриот. Не, трябва да си ставате европейските конституционни ценности и ценностите на Европа и да не клякате пред онези, които искат да разрушат тези ценности. Вие можехте да покажете, че сте испански патриот, ако бяхте подкрепили испанското правителство, както социалистите винаги са правили тук в Европейския парламент, когато е, Испания е била в заплаха под заплаха, извинете. Искам да кажа едно. Вашето правителство пое властта. Казахте, че тогава се е разпадала Испания, ами тя сега още повече се разпада. Имаше два незаконни референдума, които проведахте докато управлявахте страната. Хората не живеят вече мирно а, заедно. Много съжалявам, че не помагате на хората да живеят заедно. А испанското правителство в момента прави точно това. Госпожа Томашич gospodine predsjedavajući премиеру, хвала hvala на допри... Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, благодаря ви е, за това, че дойдахте да проведем дебат с вас. От референдума за Брексит Европейския съюз се съсредоточен върху допълнителната, по-нататъчната е, интеграция И а, това обаче е, са проблеми, които не в Великобритания а, съществуват. А, не бива да изпускаме а, и други проблеми, като например а, правата на, на трудещите се. Европа трябва да бъде крепост, бастион на, на правата на трудещите се, но а, за да сме конкурентоспособни в глобален план, пък не бива да допускаме твърде високи данъци. Изправени сме на прага на една нова рецесия и затова трябва много внимателно да подхождаме към обществените плащани разходи. Големи дефицити могат да доведат до, до сериозни предизвикателства в бъдеще. Господин Санчес, гражданите очакват от ООН е економически модел, който да има определени цели, да има респект към многообразието. Партията на баските в Испания винаги се е застъпвала точно за това. Ние искаме стабилност. Държавата обаче е изправена пред много предизвикателствата. Модела на развитие трябва да се промени. Е, необходими са проекти с европейска добавена стойност, политически диалог и предвид е, тези сложни теми, ние приветстваме вашата воля за реформи. Мисля, че вашата рецепта може би е по-добра от е, това, което политиците в 30 секунди обещават по телевизионните клипове. Ние трябва да живеем в мирно съжителство, но извън закона това не е възможно. Не можем да превръщаме политиката в обект на престъпления, така както се прави в Каталуния. Ние трябва да се изпълнени с хуманизъм и съчувствие, за да можем да намерим правилни решения. Благодаря. Колегата Марчин. Колегата Марчилези. Благодаря, господин Санчес. Ние приветстваме напредъка, който се отбелязва по бюджета нужен наистина е по-социален път, по-екологичен път и ние приветстваме вашия избор. Европа трябва да почива върху солидарност, не омраза, нужна е повече амбициозност. Трябва да бъдем смели. Господин Санчес, ще сложите ли край на този закон в Испания, който затваря устите на хората и това, което се случва с бежанците? Ще продължат ли кораби като Open Arms да спасяват мигрантите? Ще има ли екологичен преход без да изоставите никого? Подкрепяте ли Парижкото споразумение? Е, поддържате ли чистата енергия? Ще заложите ли дата за затваряне на АЕЦ? Добър ден, господин премьер. Добре дошъл в Европейския парламент. Говорихте много за жените, говорихте за правата на жените, за насилието срещу жените. Аз силно се надявам следващия път да може да дойдат с вас малко повече жени, защото като гледам, дошли сте само с мъже. Защото е хубаво да се мине към факти, не само да се говори. Това ще бъде голям плюс. Така че просто така едно желание. Италия и Испания винаги са имали много добри отношения, дори по сферата на миграцията. Мисля, че можете да бъде говорител на страните от Средиземноморието за дъблинската реформа. Когато се казва, че Европа ни е останала, оставила сами, има това този, който ни е изоставил, е съвета. Този, който ни е изоставил, са държавите членки. Парламентът гласува за Дъблинската реформа. За задължителното връщане обаче имаме нужда вие и другите премиери в крайна сметка да се споразумеете. Що се отнася до насилието срещу жените? Е НП винаги е смятал, че трябва да има ясна връзка между семейството и работата. Жената не трябва да остане вкъщи или само да бъде домакиня. Господин Фербер. Благодаря, господин министър-председател. Молбата ми е, когато сравнявате Каталуния и Бавария, да слушате много внимателно. В Бавария имаше някога преди 100 години едно движение на независимост от крайната левица по време, когато е, Германската федерална република не съществуваше. Това е твърде различно от Каталуния и затова не правете такива сравнения. Второ, вие казахте какво се трябва да се направи на европейско правителство. Искам обаче да чуя какво ще направи вашето правителство. Не е достатъчно да искате европейска осигуровка срещу безработица, ако от друга страна вие не е, позволявате или по-скоро обесилвате мерки за либерализация на работния пазар във вас. Вие самите не вземате никакви мерки, когато става дума за осигуряване на повече заето за младите хора. Не е достатъчно да искате искате само европейска солидарност, а трябва самите вие да вземате съответни мерки. Субсидиарността и солидарността са тясно свързани. Благодаря. Благодаря. Господин председател, Говорим за бъдещето на Европа. Европейската демокрация обаче е изправена пред огромно предизвикателство. Европа не може да се справи с положение, в което а, правителства на държави членки а, а, потъпкват демократични права. Говоря за министър-председател на Унгария Орбан. Той, благодарение на най-богатите лица в страната, са а, преобразували са а, медиите в страната така, защото да им служат. Опозицията нищо не може да направи, а малцина заблаготяха много. Стотици хиляди деца в същото време гладуват корупцията не се преследва, а опозицията и гражданското общество биват потискани и репресирани. Господин министър-председател, вашата страна се трансформира от една диктатура в една уважавана демократична страна. Какво трябва да направим в Европейския съюз, за да не допускаме нови диктатури? Ако говорите двойно повече, вземате думата от свои колеги. Трябва да се гласува в един часа. Господин Демес Макер. Bienvenido, señor Sanchez. Op 21 december was ik eh, nog in Barcelona. U was daar toen ook. Ik wilde vier Catalaanse gevangenen bezoeken die net een honger през eh, декември аз бях в Барселона, посетих четирима каталански президенти и може би аз не трябва да съдя вашата стратегия и вашия проект, обаче мога само да констатирам, че е, повече от една година тези хора се намират в е, затвора. Те са обвинени в е, размирици. Аз искам да ви кажа, че никой от нас не е видял подобни действия от тях в моята страна, също в Германия, в Швейцария. Съдиите не са констатирали констатирали подобно нещо. Политиката се прави чрез диалог, а не чрез съдилищата. Аз мисля, че е, да, наистина има опасен е, национализъм в Испания, но не в Каталуния, господин Вебер. Този национализъм е, се представя под формата на опасен неофранцизъм. И наистина, господин Санчес, вие трябва да освободите политическите затворници и да поновите диалог. Господин Тремоза, заповядайте. Ben tornat en aquest Parlament. Señor el gobierno anterior de España creó... Господин Санчес, предишното испанско правителство хвърли в затвора каталунци. Позволи се такъв дебат. Испания като че ли в момента прилича повече на Турция, отколкото на Обединеното кралство. Те позволиха референдум в Шотландия. Има мнозинство за референдум и по Испанската конституция това не е престъпление. Заради реформата на Сапатеро – Искахме да говорим каталунски тук. Защо не можем да говорим каталунски тук? И накрая в Каталуния не, че хората не могат да живеят заедно. Не. Става дума за децентрализация. Има желание за диалог у нас. Трябва просто да го проведем. Permítame, señor Госпожа Декастило. Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа, че трябва да възприемем един реалистичен подход. Вие, вашата риторика беше насочена към бъдещето но а, трябва да кажа, че а, е, вие не сте верни на думите си. Не изпълнявате а, това, което казвате или обещавате. От загубата на, на вота на доверие на господин Рахой, вие подкрепяте а, е, движението за, за а, е, независимост в Каталуния, което а, подрива конституционния ред на страната. Това е много сериозен проблем. Чудесно е, че сте дошли да говорите пред нас, но а, трябва да спазвате това, което казвате. Трябва да подплатявате думите си с действия. Трябва ни повече последователност, а не виждаме това от вас. Благодаря. Господин Пирински. Господин премьер, Споменахте, че е нужна, нужна нова легитимност на демокрацията в Европа. Апелирахте за повече европейска демокрация. Не смятате ли, че хората се чувстват ощетени, тяхна, техният суверенитет им е отнет, не могат да вземат решение за собственото си бъдеще, региони все повече се опразват от хора. Има деиндустриализация. Хората, които работят там, като че ли нямат думата за това как ще се развива живота им. Какво ще кажете за суверенната демокрация, която по един нов начин отговаря или ще отговори на волята на хората да имат право на глас в собственото си бъдеще. И това заедно с разбирането, че Европа е нуж... в Европа е нужно ново начало. Това предизвикателство, господин премьер, е изключително важно е, за всичко, което обсъждаме, от Брексит до Каталуния. Господин Салафранка. Господин министър-председател, господин председател, е, сърдечно добре дошъл в Европейския парламент, господин Санчес. Е, вие изтъкнахте, че Европейския съюз е общност на ценности. Затова ние защитаваме правата на човека и това не трябва да се прави от отделни страни или региони, тъй като става дума за защита на универсални права. Освен това, парламентът предоставя наградата Сахаров. Парламентът е връчил наградата Сахаров на трима кубински опозиционери, а миналата година на демократичната опозиция в Венецуела. Какво мислите за тази награда? Смятате ли, че лауреатите са честни хора? Вие ще се срещнете ли с тях? А що се отнася до Венецуела, този парламент с голямо мнозинство прие резолюция, в която се поставя искане Европейския съюз да се присъедини към жалбата пред Международния наказателен съд поради нарушение на правата на човека в тази страна. Какво смятате за страните инициатори Германия, Франция, Канада? Искате ли да се присъедините, госпожа Валенциано? Благодаря, господин председател, господин премьер. В Испания си мислихте, че много ще плачат по този въпрос, но НП има двойни стандарти. Патриотизмът си го дефинират както има угодно. Не признават нашата дефиниция. Ветровете на национализма и разбиването, духът в Европа, вятърът на екстремизма и реакционерския подход към Европа също надделява. Националистите, популистите реагират по различни начини. Ние сме прогресивни социалисти и трябва да защитаваме своите политики. Госпожа Ферагот. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, добре дошъл а, в а, нашата на заседателна зала. А, Испания е втора по поток туристи в Европа и това е съществен източник на приходи. Но туризма има нужда от иновации, устойчивост, от качествени услуги, безопасност, сигурност и стабилност. Именно за това искам да поговоря. Вие сте в. Представлявате едно правителство, което се бори с туризма, което демонизира туристите. Вижте какво става в Валенсия, Каталуния, Господин министр-председател, когато няма стабилност, това е в ущърп на, на целия туристически сектор. Европа е силна, защото има принципи и, и убеждения, а вие всеки ден мените, мените подхода си, вие насърчавате разделението, а вие сте толерантни към нетолерантните, подкрепяте онези, които се борят с европейските институции. Най-добрият, най-сигурният начин за борба с авторитарността е спазването на закона. А, много моля, каквото и да прави, то да почива на волята на избирателите. Госпожа Регнер е следващия оратор. Уважаеми господин министър-председател, благодаря ви много за тази вдъхновяваща реч за Европа и за нейните хора. Това е реч, която вдъхва надежда и смелост. Искам да ви попитам нещо във връзка с жените. Ние имаме един доклад, който вече е прият вътрешно в парламента, че мъжете и жените трябва да имат равни шансове когато става дума за членство в надзорните съвети. Вие какво сте направили в тази връзка? Вие подкрепяте това и сега а, искам да отправя и този въпрос към председателя Таяни. Много ви моля, когато разпределяте време за изказване, предвиждайте да има достатъчно време за жените и а, за да се говори за женския въпрос, трябва да бъдат чути гласовете на жените в Европейския парламент, а за това трябва да им бъде дадена думата. le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più. Има апел към Европейската комисия в надзорните съвети да се предвиждат повече места за жени, госпожа Кораца Билт. Господин министр-председател, съгласен съм с вашите тревоги по отношение на антиевропейските риторика. Този парламент гласува отвъд политическите и националните граници. Ние искаме да сме в състояние да решаваме кога и къде да заседаваме. Канцлер Ангел, Ангел Меркел и, и Себастиан Курц показаха лидерство, като подкрепиха едно местоположение на Европейския парламент. Вие като проевропеец, ще заемете ли позиция да вкарате в дневния ред на съвета този въпрос, така че да се проведе е, конструктивен диалог, демократичен европейски, или ще е, пренебрегнете този въпрос? За нас е много важно да не се свързваме, да не се възприемаме като символ на разхищението. Госпожа де Бонфла. Уважаеми господин министр-председател, благодаря за изнесената от ваш реч. Е, тази реч е, вдъхва надежда в Европейския съюз, като поставя на преден план въпросите от социален характер, е, екологията, бюджетните въпроси в Европа. Вие бяхте много амбициозен е, като твърдите, че 1% не е достатъчен от е, БВП на страната, за да имаме една силна Европа. Наистина, това, което казахте за федерална Европа, беше удоволствие да го чуя. Сега, нека да се върнем към ситуацията в Андалузия. Тук имаме голяма загриженост. Трябва да се спрат всички форми на неясност е, всички форми на нарушение на е, правото. Наистина, вие можете да разчитате на нас, когато става дума за е, съюза с прогресивните сили отляво. Господин Догарис. Благодаря, председателю. Процедурен въпрос. Не мисля, че трябва да се слагат тук снимки на престъпници, които лежат в затвора. Това показва липса на уважение към премиера на Испания. Господин Санчес, господин премьер, вие сте тук, искате да ви подкрепим, да се защити Европа от екстремистите, които ни заплашват. Мога ли да ви попитам? Дали знаете за дали наистина екстремизма ни заплашва и вие сте премиери, сте премьер, защото тези екстремисти ни преследват и ни нападат. и всички ви подкрепят правителството. Това е срамен път към премьерската позиция. И според мен не трябва да, подкреп, да управлявате с подкрепата на онези, които ние заклеймяваме. Онореве Хави Лопец. Жозе, ти, ти, ти, Президенте Санчес, той я трайда ки ла Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, изразихте проевропейски идеи, социална Европа, тревожите се за сигурността на заетостта, условията на труда една зелена, екологична Европа. Всичко това са ваши приоритети. Една отворена Европа, която е толерантна в същността си и предоставя е, убежище, е, една феминистка Европа, една Европа на равенството на половете. Това е, е посланието, което европейците имат нужда да чуят. Говорим за е, една Европа, която разбира, че бъдещето й зависи от, от едно общо гражданство и а, е, мирното съжителство и а, диалогът са в сърцето на една такава Европа. У нас а, в моята страна Каталония се, им се говори за политически решения, за диалог и именно това новото испанско правителство донесе. И именно това е ключът към решаването на, на каталонския въпрос. Господин Мато. Благодаря, господин председател. Господин Санчес, аз очаквах поне по време на вашата реч от 37 минути да отделите поне 10 секунди, за да се спрете на регионите в крайно отдалечено положение, като например Канарските острови. Разочарован съм от това, че не го направихте. Това са региони с особени характеристики, които се нуждаят от специална помощ. Аз знам, че за вас Канарските острови са само туристическа дестинация, където прекарвате нова година, но за нас те са нещо много повече. Те са пример за политиката на кохезия и солидарност. Председателят Таяни многократно посочи, че са много важни регионите в крайно отдалечено положение. Това е така. Надявам се, че за вас тези региони също са важни. Застъпете се за интересите на Канарските острови и тогава ще получите нашата подкрепа в Европа. Господин Фернандес. Благодаря, господин председателю. На първо място Искам да приветствам премиера на моята страна. Добре дошли на цялото правителство, на външния министър Борел, който е и председател, в миналото бе председател на Европейския парламент. Говорихте за федерализъм в своя да реч и аз ще говоря също за това. Нужна е федерална Европа. Е, нашите страни държат на хармонията и възможността да живеем заедно в равенство. Имаме нужда от такава хармония в Европейския съюз, за да защитим гражданите. Имаме нужда от тази хармония, за да защитим един съюз, който трябва да прегледа економическата си политика. Нужна нужен е стълб, нужна е схема за гаранция. Социалистите се борят за това отдавна. Трябва да направим така, че да запазим своето мнозинство в комисията и в парламента, за да има гаранция срещу безработицата. Господин Милан Мон, последен оратор. Благодаря. От присъединяването към Европейския съюз Испания за нас са приоритетни отношенията с Латинска Америка. Как е, до сега не, не се повдигна Венецуела в този дебат, не мога да разбера. А, важни неща казахте, но и важни неща пропуснахте да кажете. Искам да кажа, че е, е много важно да не изпускаме от поглед въпроси като риболова, рибното дело в контекста на Брексит. Достъпа до води и, и риболовни права са от огромно значение за Испания, за Галиция и за испанци навсякъде другаде по света. Що се отнася до бюджета, новата многогодишна финансова рамка е законодателната основа, която трябва да бъде а, усъвършенствана, за да а, откликва на нуждите на испанските региони. Господин Детиян. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Ehre geben. Wir setzen große... Благодаря, господин премьер. Надеждите ни са у вас. Надявам се да има напредък. В Германия мнозина гледат положително на вашето правителство. Вие държите на дебатите, на дискусиите. А, искате повече защита за жените. Търсите економически стимули. Балансиран бюджет. Много е важно обаче да минат добре и реформите на пазара на труда. Предишните ви колеги са уронили това, което се прави на пазара и питаме за това как може да се засили позицията на работещите. Давам думата на премиера, за да отговори на депутатите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всичките европейски депутати, които се изказаха. Благодаря ви за тона, в който се води този дебат, също и за наситеността му. И слушах. Много изказвания, много интересни, различни мнения. Не мога да се обърна лично към а, всеки от вас, който взе думата, но ще се опитам обобщено да отговоря на въпросите и коментарите. Първо, за многостранността, мултилатерализма. Като испански социалист, обикновено често говоря за федерализъм. По отношение на мултилатерализма, испанското правителство вярва в програмата за 2030 година. Това не е само политическа програма за национални реформи и трансформация, но вие вярваме, че през едното десетилетие Европейския съюз трябва да, да популяризира в многостранен план а, програмата за 2030 година. Тя, разбира се, се застъпва и прокарва равенството на, на половете и това се съчетава много ясно с Европейската стратегия за равенство на половете. Какво правим в Испания? Имаме редица мерки за борбата срещу домашното насилие, насилието основано на пол – закони, които ще намалят разликата в работното заплащане между мъжете и жените и качеството на и работните условия. Каза се, че е неприемливо нивото на безработица в Испания в сравнение с други страни и средното за Европейския съюз. Искам да ви кажа, че нашите 19 милиона от, от 19 милиона клиенти на а, системата на социално осигуряване, 48% за първи път в историята са именно жени. Приели сме мярка за намаляване, за повишаване на минималната заплата с, 2, с, 200, с 22%. Това е най-голямото повишение в а, а, най-новата ни демократична история. Това е от полза и за жените, които са били в неравностойно положение по отношение на заплащането бедността при децата, децата, които живеят в бедност, това е от огромно, приоритет от огром, огромно значение в програмата за 2030 година. Имаме гаранционни схеми, това е предвидено в а, държавния бюджет, който внесохме в парламента миналия понеделник. И а, това е нещо, с което сме а, решени да се борим. Ще укрепим гаранционните схеми за децата, по начин, който ще е, залегне в е, държавните политики на Испания. Получих въпроси по отношение на това, доколко сме посветени и решени в това отношение. Надявам се Испанския парламент е, максимално скоро да, да реши този въпрос. Ще имаме национална стратегия за екологичен преход и борба с измененията на климата прехода, разбира се, трябва да бъде справедлив. В а, мини, миньорски райони, райони с а, електроцентрали, това трябва да се вземе предвид. Трябва да се вземе предвид нуждите на регионите при този преход. Също се говори за правата и свободите. За съжаление, заради предходното консервативно правителство имаше някои проблеми, например закона за неразпространяване на информация и започване на устата, както и правата на работниците. По отношение на този закон за започване на устата, на журналисти в момента се предлагат и се разглеждат изменения – и в февруари се надяваме да се гласува. По отношение на правата на работниците, насърчаваме социалния диалог. През последните 7 месеца сме приели програма за заетост на младежите, за да намалим тяхната заетост, безработица с 5%. 2 милиарда евро са предвидени за това. Стремим се също да намалим работната експлоатация както и с несигурните форми на заедост. Знаете, че в Испания над 3 милиона мъже и жени са самонети, благодарение на споразумение, което а, бе постигнато между а, синдикатите и служителите, пък се повишават а, компенсациите за безработица, обращенията безработица. Работим по тези въпроси заедно с синдикатите и работодателите. Така че мултилатерализмът минава през всички наши политики. Що се отнася до външната политика и Венецуела, Ние и преди да дойдем на власт в нашата партия не сме признали за легитимни изборите в Венецуела и не сме признали и не, не се отнасяме положително към правителството на Мадуро. Ние настоявахме да освободи политическите затворници, защото такива в Венецуела има. И благодарение на усилията на нашия външен министр успяхме да, да а, докараме няколко, някои политически затворници в Испания. В Испания. Запознахме се, с, запознах се лично с един младеж наскоро. Що се отнася до Венецуела, опитваме се да сформираме алианс, който да насърчава диалога не само в Европейския съюз, но и отвъд него. Франция не взе участие в решенията в групата Лима и от Лима и а това, което се опитваме сега да постигнем е такава група, която да облегчава диалога и да ни даде възможност да стигнем до решение на венецуелския проблем. Очудвам се, че никой не заговори за миграцията и въпрос свързани с миграцията в Венецуела. Е, ние имаме служби по убежището в Испания, които разглеждат много молби от Венецуела. Това обаче не се свежда само до там. Перу, Бразилия, Чили а, са страни, които съм посещавал като министър-председател през последните 7 месеца и там съм чул подобни тревоги. Цялото испанско правителство се опитва да осигури средства в помощ на тези страни, така че да могат те да се справят с големите миграционни потоци. Колумбия също се радва на, на пълна подкрепа от наша страна. Канарските острови. Испанското правителство и благодарение на испанското правителство за по-малко от 7 месеца а, вече имаме нов създаден форум за Канарските острови, подписали сме споразумение и вярваме в възможностите, с които разполага Канарските острови. Свързали сме специално споразумение за нови магистрали на стоеност милиони евро, които да бъдат изградени. Няколко думи по каталонския въпрос, коментарите от НП, това съм го казвал и в Испанския парламент, ще го кажа и тук. Най-вече на испанските представители от НП. Десните програми в момента се чертаят от крайно дясното. Има два въпроса, за които говорим. Териториалния въпрос и да се използва Каталуния като инструмент а, а, за борба с испанското правителство е това, което виждаме. Испанското правителство винаги изпълнява Конституцията. А, бихме искали опозиционната партия обаче да си върши работата на опозиция. Второ, когато търсим а, стабилност, аз предпочитам шведския, а не андалуския модел. Предпочитам шведския пред андалуския модел. Благодаря ви за вниманието. Eh, Много благодаря, господин премьер. Благодаря ви за това, че отговорихте на всички въпроси, които зададоха нашите депутати. Смятам, че това беше наистина вълнуващ дебат. Говорихме много за Испания, но говорихме много и за Европа, за Венецуела и за други страни. Ние защитаваме интересите на гражданите на Венецуела. Не може в страни като Венецуела да се умира от глад. Благодаря на всички ви.